Новините, които идват от там, са ужасни. Всички страни трябва да поемат своята отговорност, в това число и, повтарям, гарантите от процеса в Астана. Никакъв интерес, никаква причина не може да оправдае варварството, етническото прочистване и убийството на невинни лица. От ваше име, от името на институцията, отправям тържествен апел апел за незабавно изпълнение на резолюцията на съвета за сигурност на ОНЕ. Спеш, има спешна необходимост от трайно прекратяване на огъня. Има спешна потребност да се гарантира живота на цивилните лица. Също така болните и ранените да бъдат евакуирани. Има спешна необходимост да се стигне до благоприятен изход от Женевския процес. Необходимо е да се предприемат спешни мерки да се сложи край на тази трагедия. Човечеството страда. Нека ние не забравяме своята човечност. Аз мисля, че това послание от Страсбург е положително послание за гражданите, които са жертви. Те са невооръжени и не могат да напуснат града. Благодарение на това послание се надявам да, да сложим положително начало. Искам да напомня ангажимента на парламента за гарантиране на ефективно равенство между мъжете и жените. Това е битка, която се води от един век, но все още не сме постигнали резултат. Данните говорят, неравенството се запазва, броят на жените на отговорни постове е все още нисък, все още има недостиг на момичета в е, някои технически и научни е, специалности. Запазва се и неравенството в рамките на семейството. Само 24% от ръководителите са жени и 4,7% са главни изпълнителни директори. Освен това, 648 милиона жени работят. Мисля, че това е в интерес на нашето общество. Жените са изключително важен ресурс на пазара на труда. И изчислено е, че изключването на жени има цена от 11 милиарда под формата на загубен економически растеж. Това въжи на на БВП на Япония, Германия. Постигането на равенство трябва да започне с равното заплащане. Това е необходимо, за да се гарантира повече растеж в цялата економика. За да се създаде работа, имаме нужда от жени, които са лидери в науката, които са предприемачи и има нужда от културна промяна, но тя ще отнеме време. Първите стъпки започнаха. Миналата седмица започна борба а, срещу стереотипите, както се из, намира израз кампанията МИТО. Благодаря на различните на колегите благодаря и на служителите, на мъжежни, които работят в парламента, които подписаха е, декларацията. Аз се срещнах с тях и получих е, текста от тяхната петиция. Искам да ви информирам, Кабинета на председателството ще предприеме мерки, за да се сложи край на, вся, на всеки турмоз в нашата институция. Благодаря на комисията ФАМ в парламента за неуморната и работа в подкрепа на жените. Поздравявам и наградата за жените, учредена от комисаря Габриел. Съюза трябва, Европейския съюз трябва да се бори за равенство между мъжете и жените, защото светът няма да стане по-добър, ако не, осигури, ако не дадем нужното признание на ролята на жените. Това не е битка на жените за жените или срещу мъжете. Това е битка, която трябва да водим мъжете и жените. Остават още остават още много усилия, но сме тръгнали по правилния път. Това е най-доброто послание, което парламентът може да отправи към гражданите по повод 8 марта. Откривам заседанието. Колегата Мария поиска думата. Господин председател, 12 е, дни двама гръцки войници продължават да бъдат е, незаконно е, задържани в Турция това се отразява негативно на общественото мнение в Гърция. Родителите на двамата войници изискват тяхното незабавно освобождаване. Апелирам към Европейския парламент и към вас лично, господин председател, да направим така, че тук в Европейския парламент да кажем на висок глас и да изискаме от турските власти да освободят незабавно двамата гръцки войници, които бяха незаконно задържани и лишени от свобода. Те са в а, а, лишени от свобода под строг режим в а, Турция. Трябва да се направи нещо, а, да отговорим на очакванията на двамата родители на родителите на двамата войници. Благодаря. Аз лично ще следя този случай, ще поискам новини от турския посланник. Господин Голниш има думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че всички внимателно изслушахме казаното от вас във връзка с равенството на мъжете и жените, както и казаното от вас във връзка с сексуалния тормоз. Тъй като вие се спряхте на положението на длъжностите лица на този Европейски парламент, бих искал да ви напомня един случай, който е изключително безпокоителен френски служител, който работи в генералния секретаря на Европейския парламент отправи сериозни обвинения. Те може би са и неоснователни, но не в това се крие проблема. Обвиненията са срещу висше длъжностно лице в Европейския парламент, чието име не желая да цитирам. Посланието, което бе изпратено до всички депутати, бе изтрито от администрацията на Европейския парламент. Това представлява неприемливо вмешателство в електронната ни поща. Аз разполагам с всички елементи във връзка с случилото се тук не става въпрос дали са основателни обвиненията на френската служителка или не. Но говорим за обвинения срещу висше длъжностно лице и изискваме да получим отговор във връзка с случилото се. Каквото и да се е случило, неуместно и неприемливо е компютрите на европейските депутати е, да биват разбивани, за да бъде изтрита жалбата е, на жалбоподателя. Благодаря. Благодаря, господин Колни. Ще проверим това, което казахте. Ще проверя, ще проверим за какво става дума. Колегата Миранда. на основание на член 7 на нашия правилник. Искам да помоля испанските власти да разгледат ситуацията на, на господин Перес. Той е политически затворник и е бивш евродепутат. Ще проверим случая колегата Юрек. Господин председател, голям брой евродепутати се обърнаха към вашия предшественик, господин Мартин Шуц, а след това и към вас, във връзка с картините, които са изложени в Европейския парламент точно срещу тази зала. Това са провокативни а, картини на Долороса. доста обидни картини по отношение на вероисповеданието на някои евродепутати виждаме там. Бе посочено, че ние ще проявим смирение и ще приемем изложбата. Някои от нас може и да приемат да бъдат лично унижени, но едва ли е приемливо да се унижава Божията майка – Смятам, че трябва е, да затворите изложбата. Приканвам ви да го направите. Всичко е въпрос на чест. Благодаря ви. Не парлерò con il Ще разговарям с е, компетентните служби. Благодаря, ви, господин председател. Искам да ви напомня, да напомня на госпожа Миранда, че няма политически затворници в Испания, има престъпници. Човекът, за когото говорите, е именно такъв. Тези хора не са политически затворници. Няма политически затворници в демокрация като Испания. Бене, благодаря. Проминаваме към работата.